ще го споделя с колегата Шефчович и се надявам отново да може скоро да обсъдим този въпрос с вас. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, госпожо комисар. Надявам се всичките ни посетители да са разбрали правилно посланието, а именно че имате възможност за, да се възползват този инструмент със събирането на 1 милион подписи. Така приключваме с това тази част от дневния ред. Имаме искане господин Бердо от НЕП да бъде назначен в Комисията по промишленост и енергетика. Няма възражение. В такъв случай продължаваме следващото разискване. Става въпрос за устният въпрос към Комисията относно допълване на таблото с показатели за процедурата по макроекономически дисбаланси. Госпожа Баус ще дойде всеки момент, така че ще ви помоля за няколко минути на търпение. Тя е автор на въпросите, но може да започнем без нея. Voilà, voilà, je vous donne la parole donc comme auteur. И така давам думата на госпожа Бол за 5 минути. Тя е автор на въпроса. Благодаря. Аз разбирам, че е, комисаря не може да дойде тук, е, че е на път за Вашингтон. Е, като че ли много често случва така, че не можем да проведем дискусия по въпроси е, в присъствието на комисарите, защото обикновено това става в четвъртък и комисарите са някъде на път. Е, ш- шесто пакета, който всъщност трябваше да се занимава с макроекономическите избаланси, беше насърчение на економическия растеж, защото се занимава с, с макроекономически въпроси, е, докато при предишния пакт се занимавахме с дефицит. И важното е, че всъщност има нов нови показатели, е, които диагностицират, които дават възможност на комисията да направи диагностика. През ноември 2012 година комисията добави към предишните показатели нов показател за финансовия сектор във връзка с е, нарастването на пасивите в финансовия сектор. И сега, за да предотвратя всякакво недоразумение, искам да подчертая, е, че този показател за финансовия сектор е приветстван. Комисарен, парламента настояваше за това, през декември 2011 година. Аз не предлагам, е, не казвам, че избора на показателя не е верен, но просто има различни опции за различни показатели, които да изберем. За съжаление обаче комисията изцяло не съумя да спази шестопакета, където се и по този начин се създаде едно е, разбиране, че комисията трябва да отправи предложение до парламентарните комисии до съвета, е, които да предложат показатели и прагове. В дадения случай нямаше никаква консултация. Парламента получи информация по новите показатели няколко дни преди обнародването на механизма е, е, за вдигане на тревога през ноември 2012 година. Аз мисля, че съвета беше консултиран, обаче това беше по-скоро тактическа маневра и вие убедихте парламента. Така че посланието е, че вие не се е, е, забравяте, че парламент има равни права с съвета. И не е трудно да си представим, е, че може да се проведе и консултация с парламента, дори и това да означава неформално изправящане на проекта до секретарията. Економическата комисия до сега показа, е, че ние съвсем добросъвестно сътрудничим с комисията и с съвета. Като председател на комисията по економически въпроси, аз поисках яснота, е, като изпратих писма през декември и януари, след като бяха обнародвани новите показатели. Обаче не получих никакво разумно обяснение от комисията, е, която съвсем спокойно можеше да си признае грешката и да обещае това да не се повтаря. Е, всъщност това беше грешка на генерална дирекция пазар. Това направи и комисар Бърние и то както трябва. Така че комисията Комисията твърди, че всичко може да се върши както трябва, обаче до момента няма отговор на този устен въпрос. Та, устният въпрос е много кратък и ние ще очакваме ясен отговор. Може ли комисията да ни обясни защо не се допита до парламента, когато добави показател за стабилността на финансовия механизъм? преди 2013 година, когато имаше механизъм за тревога. Комисията смята ли, че парламентарната резолюция от декември 2011 година е, за макроекономическите дисбаланси е, в предишния си вид, е, докато после парламента поиска показатели за финансовия сектор, които да бъдат добавени. Дали тази консултация може да се разглежда по мотив 12 по процедурата за макроекономическите дисбаланси? баланси. Благодаря, госпожо Баус. Сега госпожа Малстром има думата. Благодаря, дами и господа депутати. За съжаление, наистина заместник-председателят не може да участва, защото на вашето заседание, тъй като е във Вашингтон, на срещата на Г-20 и на Международния валутен фонд. Сега няма преди да навлеза в подробности, искам да кажа, че наистина имаше обмен на писма между вас и заместник председателя и И предполагам, че всички са били уведомени за съдържанието на тези писма. Е, така беше казано, че комисията със съжаление отбелязва, че парламента не е бил консултиран. Що се отнася до 11-тия показател, комисията действаше съгласно разпоредбите на, правила, на правилника от 2011 за допълване на таблото с 11 ти показател. Задача на комисията е да усъвършенства дефиницията на таблата, да, прераз, да преразглежда съдържанието на, на показателите да, и да променя критериите, когато това е необходимо. Духа на тясно сътрудничество с, с съвета, както казахте ви, е, с парламента е принцип, по който комисията няма да отстъпи. Ние взехме предвид резолюцията от 2011 година и тя залегна в заключенията на Екофин. Политически избор бе направен през 2011 година съвместно с, с парламента. Целта беше да се добави един показател към таблото. Консултация бе проведена през 2011 година и резолюцията на парламента беше на практика политическия отговор на тази консултация. Същевременно всички институции бяха информирани. Комисията в заключение от името на комисия Бих искала да заявя пред, пред вас, че ние сме предприели пропорционален подход. Таблото в момента е, е ефективно, ефикасно, предвид а, е, по економическото и финансово положение в е, отделните дали е, санкции и показателите дават е, възможност в момента да се е, да се отчитат реалните условия. За това тълкуването на таблата не става механично, а чрез, с един задълбочен анализ. Надявам се, че това обяснява нещата и, и ги изяснява. Сега давам думата на господин Дорфман от името на политическите групи. Той е първия. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми госпожо комисар, уважаеми колеги. Европейският парламент и в частност групата на НЕП се съгласиха с създаването на инструмента за процедурата при макроекономически дисбаланси и тя е в сърцето на политиката за економическо управление на Европейския съюз. През 2011 година аз участвах в изготвянето на този регламент – и съм наясно с ролята на Европейския парламент в изготвянето на това табло с показатели. Също много съжалявам, че комисарят не присъства днес тук, тъй като на времето той даде много много ясно послание на парламента, благодарение на което парламента се съгласи с предложението и гласува доверие на Европейската комисия. Но на 19 ноември вие съобщихте на Европейския парламент, че има нов показател и една седмица по-късно направихте изчисления възоснова на този показател, което означава, че вие сте работили по този показател и възоснова на този показател в продължение на месеци без да информирате Европейския парламент, което е напълно недопустимо. Напълно съм съгласен с колегата председател на Комисията по мъжки и парични въпроси. Не става въпрос тук само за един показател сам по себе си. Ние искаме да водим парламентарни разисквания относно конкретният показател. За нас важно за нас важното е процесът, по който беше прият този нов показател, ние не сме съгласни с начинът, по който беше прият този показател. Но тук говорим за приемането на Европейския съюз и за приемането на економическата политика на съюза. Ако искаме да спечелим доверието на европейските граждани, трябва да гарантираме приемането на тази економическа политика. А, тя, а това приемане може да бъде постигнато само чрез демократични средства. Аз лично идвам от а, Италия и там приемането страна на гражданите играе много важна роля. Гражданите трябва да имат а, чувството, че решенията, които се взимат в Европа, са били обект на парламентарно разискване. Какво искате от нас? Искате ние да излезем на улицата? Искате ние да заявим как трябва да се случва демократичен процес? Разбира се, не можем да направим подобно нещо. Европейската комисия все по-често приема облика на бюрократичният орган, който управлява Европа и това е много жалко. В контекста на бюджетни ограничения имаме нужда от нов подход, а чрез поведението на комисията няма как да постигнем този нов подход. Е, НП и парламентът като цяло иска макроекономическото наблюдение, макроекономическият надзор да бъде успешна политика, но че своето поведение Европейската комисия не допринася за тази цел. Ето защо смятам, че трябва да се преразгледа ролята на Европейския парламент. Европейската комисия трябва да си даде сметка, че Европейския парламент играе роля в този процес и това е ясно разписано в договорът от Лисабон. На второ място, Европейският парламент и съвета трябва да бъдат третирани на равни начала, а случаят в конкретният, по конкретния показател не беше такъв. И на трето място се поставя въпроса за ролята за съвета по системен риск, роля, която не ни е много ясна в момента. И на следващо място трябва да поставим въпроса за приспособяването. С право казвахте, че всяко друго приспособяване на таблото с показатели трябва да се съобщава своевременно на Европейския парламент, за да можем ние да проведем една истинска дискусия в парламента, както каза и госпожа Баувс. В заключение, бих искал да заявя, че това, което ние искаме, трябва да се осъществи своевременно, и таблото с показатели и макроекономическият надзор трябва да се превърнат в реалност. Благодаря ви, Томати ми госпожа Ферейра за две минути. Бригада се на президент, се на комисари. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Проблемът, който възниква тук е проблем на взаимно доверие между две институции във връзка с законодателен процес. Аз бях докладчик именно по доклада за макроекономическите дисбаланси. Мога да ви уверя, че няма абсолютно нищо техническо в избора на показателите, е, докато подбора на обхвата на тези показатели е много детайлна материя. И едва след това се определя политиката или е, тя се променя. Така че е, избора на показателите е, не, не е политически избор. Това е много важен е, избор, за да се прецени кои стойности се следят и възоснова на събраната информация е, взимаме най-правилните решения. Аз искам да ви напомня, че е, ние е, всички казваме, че в законодателството се казва, чета на английски, е, че трябва да бъдат отправени предложения за становище до компетентните комисии на Европейския парламент и до съвета е, с е, цел определене на показатели и е, прагови стойности. Това е което сме предписали и това е под което сме се подписали. Това е основата на интеринституционалното споразумение. Е, така че е, получаваме информация за промяна на показателите. Е, госпожо комисар, смятате ли, че се спазват духа и буквата на този мотив на резолюцията? Надявам се, че комисията ще преразгледа начина по който е внесла промяна и че ще отстрани тази ясна грешка в комуникацията. Нека да не се поставя под съмнение добросъвестността на институциите и тяхната добра воля. Аз подкрепям казаното от госпожа Болс. Възниква реален интеринституционален проблем. Ще останат следи или ще доведе до много по-ясен и точен метод на работа при следващата законодателна фаза. Така че е много важно да работим е, при взаимно доверие е, възоснова на липса на съмнение. Госпожа Силви Голар има думата от името на либералите. Благодаря, госпожо председател. Аз съм много доволна, че вие сте тук днес. Защо? Защото комисията е, е колегиум. И както каза Шарон Болс и другите, това е всъщност естеството на нашите отношения. В Европа с тези договори можем ли и правим ли всичко, за да а, си сътрудничим или си правиме а, мръсно? А, това е проблема. Необходимо е да използваме маржа за маневри, да работиме по-добре заедно. Аз бях докладчик по шесто пакета. Мога да ви кажа, че тази точка беше обсъждана твърде дълго и за това тази процедура трябва да функционира правилно. Сега в крайна, в крайна, в крайна сметка можем да изработиме един текст, трите институции, а не можем да се споразумеем по един показател. Защо? Сега в крайна сметка целта не е да си доставим удоволствие ни на други. До сега бяхме решили в еврозоната да имаме един е, много строго определен подход за е, определяне на дефицита. Сега се опитваме заедно да решиме проблемите и да разглеждаме економиката като цяло. Опитваме се да не влизаме в теми, които и проблеми, които имат пряка последица за живота на гражданите. Дали съотношението за плащане работно време е ефективно ефективно, балансирано. Тоест, нека да, се, нека да се опитаме поне да се чуваме, да се слушаме. Не казвам, че нашето мнение трябва да преобладава, а просто да се опитаме да обсъждаме, защото в противен случай край на Европа, защото много хора не искат да, да, да чуят и да видят в момента, че дем, дем, демонстрациите ем, тези, които реакциите срещу Европа, срещу Брюксел, срещу Берлин, не винаги оправдани, ще доведат до разпадането на Европа. Или се възползваме от, интерес, от инструментите, които сме приели, за да вървиме напред или просто ще се сгромолясаме. Тук става дума за взаимна работа по економиката, а не взаимно да се контролираме. Господин Филип Ломбер. Благодаря. Съгласна всичко казано от Силви току-що. Госпожо комисар, обръщам се към вас. Чух думите ви, чух и подобни изказвания от страна на колегата ви Они Рен и аз просто не ви вярвам. Не се консултирате с нас по първото табло за показатели. Тогава го казахме. За втори път правите същото нещо. Отказахме се от правото си на съзаконодател по таблото с показатели. Провери, проявихме доверие към вас и вие на два пъти злоупотребявате с нашето доверие. Едновременно с това, Европейската комисия упорства в решението си да не включва показатели, на които ние настояваме. Единственото, което ви вълнува е производителността на труда. Забравяйте производителността на енергетиката или на капитала. И съвсем по случайност, неравенството е показател, който не бива да се разглежда в Европа. 25% от гражданите на Европа живеят под прага на бедността, а вие предпочитате да гледате някакви други елементи очакваме Европейската комисия да промени своето мнение и не вече да промени своята позиция към действителността, защото това си е една бомба с закъснител. Благодаря ви. Думата има госпожа Кей Свинбър. Благодаря, госпожо председател. Аз поделям с много депутати много големи тревоги. Първо за начина по който комисията се отнесе към парламента по отношение на делегираните актове, особено по този въпрос, но и по други, по които аз работя. Годините за реформата за дериватното законодателство. Защото ако се наруши споразумението по един акт и да се заобиколи парламента, или защото изобщо не се допитвате до него, или като се приемат решения с крайни срокове, когато ние нямаме време да вземем отношение по тях, за е, да не ни чуят, да не ни отговорят. Аз мисля, че е, това е, е пътя по който се тръгва. Делегирани актове, мерки, всичко това в Уелс са неща, за които моите избиратели не са чували в избирателния ми район. Сега 99% от законодателството в Европа сега се прави по този начин и с тези оценки по-малко от 10 души в парламента и 50 човека извън в Брюксел разбират системата. Така че да не се очудваме, че е, начинът по който се взимат решения в Европейския съюз не е демократично. Защото чрез делегирани актове се цели законодателството да бъде по-гъвкаво и да може да подлежи на промяна. На теоретично, теоретично аз съм съгласна с това. Обаче на практика това не става по демократичен път, като се спазва духа и буквата на договорите. Е, мисля, че е, едва ли така задачата ще става закон. По по принцип съм съгласна, но всъщност ни трябва е, допълнителна мярка за оценка на пасивите в е, финансовия сектор. Е, това обаче се измерва по различен начин. Според ЕЦБ е, тя не измерва пасивите по същия начин, по който комисията. Така че ако едностранно се решават нещата без същинско допитване, това е отнов пример за това как мисли комисията, че тя най-много знае. Ние трябва да реагираме на ежедневието на хората. Ние трябва да сме сигурни, че процедурите са правилни, за да се предотврати такова отношение към съзаконодателя, да има демократичен контрол. Благодаря, госпожо Свинбърн. Не виждам господин Клуте. Тогава ще дам думата на колегата Зилстра от независимите. Е, Благодаря, госпожо председател. Европейския парламент е гневен предвид процедурата, която се използва за въвеждането на таблото по шестопакета. И моята партия беше против иземането на националния суверенитет в тази област. Ние сме горди с националния си е, суверенитет. Отгоре на всичкото никакви резултати. Безработицата се увеличава, дефицита е прекалено висок, просто комисията не е необходима. Същевременно таблото показва, че няма стабилност в еврозоната, тъй като Германия заема доминантна позиция, други страни са абсолютно не в състояние да бъдат конкурентни, те не са конкурентоспособни в еврозоната, защото не биват подпомагани, подпомагани така че те би трябвало да излезат от евро, еврозоната в в името на своята економика и на своите а, граждани. Така че не може едно табло да бъде решавано в Брюксел, комисията да взема всички, цялата власт в свои ръце. Трябва правителствата да да разберат, че те са отговорни за благосъстоянието на гражданите си. Благодаря ви. Господин Гвалтиери, имате думата. Благодаря ви. Фактът, че не беше проведена консултация в Европейския парламент относно показателят е, не е проблем само по себе си, или по-скоро е проблем само по себе си, но едновременно с това показва погрешният е, начин, по който комисията възприема своята роля и ролята на момента парламент разполага с нови правомощи по отношение на економическото управление. А Европейската комисия също има нови правомощия. И всъщност този въпрос, свързан с метода на работа, се, се поставя много по-сериозен политически въпрос, а именно факта, че ние не сме съгласни с начина по който Европейската комисия тълкува и използва процедурата за макроекономически дисбаланси. Тази процедура трябва да определя дефицитът и Рекомендният <clears throat> дефицит, но трябва да се имат предвид и въпроси като прекаленото увеличаване на цената на труда или прекалено ниското увеличаване на цената на труда. Всички тези показатели се основават на принципа, че някои са добри ученици, а други трябва да си свършат, да си напишат домашното вкъщи. Този подход обаче е непълно погрешен и поставя под въпрос качеството на нашето економическо управление. Благодаря ви, госпожа, господин Галтиери, думата госпожа Клева Кукуш. Парламента в много по-голяма степен трябва да участва в определенето на показателите. Всички го казаха. Мога само да повторя това, което вече беше казано. Защото тази таблица за макроекономически дисбаланси трябва да бъде един от инструментите или елементите, които се използват от комисията при задълбочение и анализ и това трябва да бъде взето предвид, но когато се види комуникацията или предвижданията във връзка с Словения, не се вижда връзка между оценката за положението на страната и политическите изводи на комисията. От Оценката на комисията е от изключително голямо значение. Е, примерно за анализи, които се правят в Германия или в е, ОСР. Е, и за това аз от все сърце подкрепям призива всички дискусии по механизмите за надзор върху макроекономическите баланси и дисбаланси в Европейския съюз трябва да бъдат много по-демократични. Господин Преседа. Благодаря, господин председател превенцията, попра... поправенето на економическия баланс с стожерите на европейската економика. Необходими са предпазни марки за опазване интересите на гражданите и затова е необходимо да има контрол. Не става дума само за бюрокрация и за демокрация. Чрез а, а, контрол може да функционира механизма за предупреждение и съответните мерки да бъдат а, прилагани. Трябва. За това искам, искам да ви отправя три послания. Първо – да ни се представят а, свършени факти и да бъдем информирани постфактум е неприемливо. Ние сме съзаконодатели и за това ме, ме, има механизми, които трябва да бъдат спазвани. С... Господин Кутас. Благодаря ви, госпожо председател. Съгласен съм с колегите, които критикуваха липсата на предоставяне на информация на Европейския парламент относно преразглеждането на показатели по процедурата при макроекономически дисбаланси. В основа на скорошно публикуваният анализ през месец април съжалявам, че Европейската комисия подценява някои важни елементи, като например излишъка по отношение на економическата устойчивост. Така, например, излишъкът от 8% в Германия не фигурира в анализа. Освен това, делът на национални на национален приход по отношение на заплащането продължава да се използва като показател. Аз смятам, че ако искаме да намалим неравенството между е, най най-активните и най-неактивните економики в Европа, трябва да се търси уравновесяване на заплащането. Благодаря, господин Балцер. Дами и господа, макроекономическия дисбаланс играе голяма роля в е, кри... економическата криза. Кризата даде ни даде много уроци. Кризата не може да се решава по намеса на тройката или с други. Няма и възможност за обща борба с кризата, тъй като условията са много различни в различните държави членки. Всяка държава членка е изправена пред своите собствени предизвикателства и трябва да намери своя собствен метод за е, преодоляване на предизвикателствата. Така че не, не можем да имаме единен а, е, модел. Мисля, че вече има една идея за е, трансфера на, на, на, на дълга и, тези разни други абсолютно неадекватни и неподходящи идеи. А сега давам думата на комисара Малстръм. Благодаря от все сърце на всички депутати за тази дискусия. Сега е, кратки въпроси за производителността е, във връзка с механизма. Да, обаче всъщност продуктивността се взима като един е, показател, както и инвестициите или разходи. Това също е свързано с производителността, а също така цената на труда, защото цената на труда е свързана с производителността. И освен това комисията прилага така наречената интелигентна асиметрия. Текущи дефицити и текущ излишък, обаче явно има много големи разлики. Е, ето защо не може да имаме пълна симетрия. И ви приканвам да прочетете доклада е, при следващи дискусии по тази толкова важна тема. Както вече казах, е, и това е линията на поведение на цялата комисия, която ние придаваме изключително значение е, на връзката с парламента и включването на показателя за финансовия сектор. Комисията не е искала да наложи своите възгледи. Е, аз смятам, че марджините са много малки и в е, заключението в службите на комисията беше постигнато е, през ноември. Комисията е, винаги е смятала, че парламента има приоритет. Комисията полага усилия за да включва показателя за финансовия сектор своевременно в доклада за механизма за вдигане на тревога. И би било жалко да се смята, че ние не сме добросъвестни. Комисията гарантира на парламента, че винаги ще го информира за всяка промяна в тази таблица. Всички служби на комисията работят заедно с парламента и при нашето сътрудничество ние искаме да има взаимно засилване на институционалните сили и доверие аз мисля, че информацията за дисбалансите трябва да бъде бърза и функционираща и трябва да има конструктивен подход на интерституционално ниво. Вероятно, вие знаете, че комисаря ще дойде в Комисията по економически и парични въпроси другата седмица и ще можете да дообсъдите въпроса. Председателя, е, като благодаря на комисар Малстром. Е, дискусията приключи. Е, имаме предложение за резолюция, което ще бъде гласувано днес в 11.30 и така прекратявам заседанието до началото на гласуването в 11.30. Благодаря.